18 април. И накрая в съответствие с 137 параграф 2 от правилника получих искане от комисията ФАМ за разработване на проучвателно мнение по а, раз, цифровото разделение между половете, което да се разработи от Економически и социален комитет. Ако